това искане и е предадено. А сега председателят, ще, т.е. аз ще направя изявление по отношение е, на е, годишнината от бедствието в Фукушима. След това ще има депат с представители на групите. Госпожи и господа, преди една година Япония бе сполетяна от тройно бедствие. Първо земетресение, след това цунами, което заля крайбрежието на Япония, както и от ядрена авария в АЕЦ Фукушима Даиши. Това бе най-тежката ядрена авария от Чернобил насам. Днес в Европейския парламент свеждаме глави пред памета на 19-те хиляди души, които загинаха при тези бедствия. Изразяваме съпричастност към хилядите, които изгубиха свои приятели и роднини, както и към над 43 000 души, които завинаги трябваше да напуснат облъчените си родни места. Реакцията на японските граждани на това тройно бедствие трогна целия свят. Целият свят бе трогнат от смелостта на безименните герои в Фукушима, на онези хора, които с риск за живота си работиха в АЕЦ, за да предотвратят най-тежките последици от аварията. Японските граждани силно ни впечатлиха с начина по който подходиха към изграждането на страната след бедствието. Събитието стана повод и за разисквания за мястото на ядрената енергия. Тези разисквания се водят много оживено и тук в Европейския парламент. Всеки от нас може сам да реши на какво становище да застане. Но е добре, че провеждаме дискусия, въпреки различията помежду си темата за структурата на енергийния баланс, за осигуряването на доставки от различни енергийни източници, както и за това дали да се използва атомната енергия, всичко това спада към компетенциите на държавите членки, т.е. на националните парламенти. Въпреки това трябва да се провежда разискване на ниво Европейски съюз, тъй като държавите членки са взаимосвързани. Тоест решението на една държава за областта на енергетиката се отразява автоматично и върху други страни. Трябва да вземем предвид, че 30% от доставките на енергия днес са от ядрена енергия. Това трябва да ни наведе на някои мисли. Цунамито и Земетресението в Япония бяха природни бедствия, но ядрената авария бе бедствие причинено от човека. Тя можеше да бъде предотвратена. Това е полуката, която трябва да си извлечем от бедствието в Япония. Въпреки различията между привържениците и противниците на ядрената енергия, Едно е безспорно, а именно, че трябва да направим всичко възможно, за да осигурим максимално ниво на сигурност на атомните електроцентрали. За разлика от онези, които след трагедията в Япония само говореха, Европейският парламент предприе и действия. Приветстваме усилията на Европейската комисия, както и на нашите експерти за повишаване нивото на сигурност на ядрената енергетика. Във връзка с това бяха проведени изпитвания за оценка на риска на 143-те АЕЦ в Европейския съюз. През юни Европейската комисия ще излезе с окончателен доклад. Нека още веднъж ви припомня, че нези АЕЦ, които при изпитванията получат отрицателна оценка на сигурността си, веднага трябва да бъдат изведени от експлоатация. Няма никакъв смисъл да се провежда изпитване за оценка на риска и след това да се продължи експлоатацията на съответната АЕЦ, ако тя не отговаря на изискванията. Приветствам и доклада за радио радиоактивните отпадъци, който миналата година бе прият от нашия парламент. За първи път на ниво Европейски съюз се въвеждат обвързващи правила и стандарти за сигурност в тази област бе прият и доклад за енергийната ефективност. До 2020 година трябва да се реализират енергоспестявания в размер от 20% в резултат от по-ефективно използване на енергията. Това със сигурност ще е крачка напред към осъществяването на амбициозните ни цели 20 2020 Бедствието в Фукушима причини огромни страдания на японския народ. Трябва да си извлечем една полука от него, а именно, че въпреки различията помежду си, що се отнася до ядрената енергия, всички заедно можем да допринесем за повишаването на сигурността на атомните електроцентрали. Тук в Европейския парламент трябва да продължим работата, която сме извършвали до тук. Полуката от Фукушима е ясна. Не всичко, което е възможно, е оправдано. ich öffne jetzt die aussprache zu den bemerkungen des präsidenten des europäischen parlaments. Думата има господин Уди от името на Европейската народна партия за 4 минути. Благодаря, господин председател, госпожо заместник председател на комисията, уважаеми колеги. Вчера в 6.46 всички ние а, се преклонихме глави пред а, Япония. А, беше проведена молитва за огромното бедствие в централата в Окушима. В на 11 март миналата година се случи едно земетресение от 8,9 по скалата на Рихтер, последвано от една 14 метрова висока вълна цунами. цунами. Това беше най-голямото ядрено бедствие в света. Благодаря ви, господин председател председател. Искам да да поздравим а, а, японския народ, японското правителство, семейството на жертвите и да ги уверим, че нашите мисли са с тях. Вие знаете, че тази катастрофа даде началото на политически дебат имаше изказани становища да се прекрати незабавно всякаква, всякакво строителство на ядрени централи. Тази катастрофа се добавя към все повече природни бедствия, които се случват в света. Е, Таити и Хаити. Искам да благодаря, госпожо заместник-председател, че след Европе... след катастрофата се събра Европейския съюз и е, беше отправено искане да се прегледа работата на всички АЕЦ в, в е, Европейския съюз и да се въведе програма. Днес всички държави извършват оценка и а, в, в Европейския съвет през юни тази година ще бъдат представени данните на тези изследвания. Във връзка с нормите за сигурност, Европейския съюз и неговите граждани трябва да бъдат сигурни, че имаме най-добрите норми за сигурност. Ние би трябвало непрекъснато да, приз... да е, усъвършенстваме човешкия а, гений. А, необходимо е също така прозрачност. В този сектор прозрачността трябва да бъде безупречна. Би трябвало а, общественото мнение да бъде добре информирано. На четвърто място трябва да проучваме много добре техническите условия на местата, където ще се строят такива реки централи. Би трябвало да се създаде една европейска сила за гражданска защитост. Необходимо е да включим всички разходи на ядрената енергия, включително евентуалните рискове и разходите за извеждането от операция на тези мощности. Също така, необходимо е обучение, научни изследвания, Програмата Евратом беше продължена с още две години. Необходимо е да се осигури конкурентоспособност с оглед на климатичните промени и да се отчитат всички аспекти, свързани с дейността на ядрените централи в света с цел постигане на максимална сигурност. Председателя а сега от думата на социалистите и демократите, госпожа Ускок, три минути. Благодаря, господин председател. Като се има предвид случилото се през годината, подобни бедствия, като това в Фукушима, могат да изпаднат в забрава, тъй като политиците насочват вниманието си към други кризи, към други проблеми, следвайки актуалните събития. Ето защо е толкова важно тук в Европейския парламент да припомним за това бедствие в деня на годишнината от него. Случилото се на 11 март 2011 година бе почти непредвидимо стопяване на горивното ядро на АЕЦ, цунами и земетресение. Бедствия, които доведоха до смъртта на хиляди души и в резултат от които 325 000 души загубиха домовете си. Малките градове, близо до Фукушима, бяха напълно разрушени. Там вече не е възможно да се живее. Населението на тези градчета се разпръсна из цялата страна, но тези малки градове продължават да съществуват в паметта на хората. Но след като измине известно време и този спомен ще избледнее и накрая вече никой няма да си спомня. В Фукушима се разигра не само човешка трагедия, Бедствието там даде нов тласък и на дебата за ядрената енергия. Мисля, че най-важната полука, която можем да си извлечем от бедствието в Фукушима е много проста. А именно, че бъдещето не е на ядрената енергия. Независимо от това, че технологиите в тази област ще продължат под една или друга форма още дълго време да се използват. Ако държавите членки решат да продължат да използват ядрени технологии, не мисля, че това е приемливо ядрената енергетика е зависима от държавни субсидии. Може да се окаже в дългосрочен план, че това субсидиране е по-скъпо от инвестициите в възобновяеми енергийни източници. Всяка страна може сама да вземе окончателното решение за структурата на енергийния си баланс. Но политическото решение трябва да се вземе тук от нас в Европейския съюз. С това решение можем да покажем, че е възможно да се използват възобновяемите енергийни източници за доставки на енергия. Към момента този сектор все още не е достатъчно развит. Не е възможно все още той в достатъчна степен да се използва като източник на енергия за домакинствата и промишлеността. За да се преодолее този проблем, трябва да се направят мащабни инвестиции в научно-изследователската и развойната дейност трябва да се установи връзка между пазара на възобновяеми енергийни източници и потребителите на енергия. Днес почитаме памета на жертвите на бедствието в Фукушима, но нека обърнем поглед и към бъдещето. Председателят, благодаря от името на либералите, колегата Валеан за две минути. You, Благодаря, господин председател. От името на групата АОДЕ също искам да изразя нашата солидарност с жертвите на ядрения инцидент в Япония преди една година. Европейския съюз ще продължава да подкрепя пострадалите от региона, като им предоставя хуманитарна и финансова помощ. В Европа откликът на това бедствие бе удовлетворително дълго, в дългосрочен план не бива да се вземат решения породени от емоциите на мига. Бяха проведени проверки за рисковете в европейските централи, което според нас бе уместно. През 2012 година, през юни, ще се разгледа този въпрос в Европейския съвет и сме сигурни, че ще се окаже в резултат на проверките, че нашите АЕЦ са готови да посрещнат всички рискове, включително и терористични атаки. Разбира се, не можем да очакваме, че, че в света не съществуват рискове. Какво ще направим обаче ние в Европейския съюз в случай на активиране такъв риск? Ние нямаме отговор на този въпрос. В Европейския съюз много страни смятат ядрената енергетиката е неделима част от техния енергиен баланс. за това все още не можем да говорим с един глас по отношение на безопасността на ядрената енергетика. Ние не не знаехме какви са а, и рисковете преди да се случат събитията в Фукушима. Затова трябва да се обърне внимание на насърчаване на инвестициите в енергетика в Европа, която да е надежна а, да е екологосъобразна, дори да приемаме, че за момента е, ядрената енергетика остава част от енергийния ни микс, трябва да гледаме с поглед напред към по-различно бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо Валян. От името на Зелените, госпожа Хармс, за 5 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, които говориха до тук и обърнаха поглед назад към събитията в Япония от преди една година. Мисля, че проведените в много страни по света прояви вчера и онзи ден бяха много впечатляващи. Те показаха, че много страни по света проявяват съпричастност към пострадалите от бедствието. Мисля, че сега, година след него, трябва много по-подробно да го обсъдим. Миналата седмица в Брюксел ми гостува делегация от Япония, с която се запознах след бедствието в Фукушима. Тази делегация бе предвождана от Асако Сато, бивш губернатор на региона Фукушима. Той е бил губернатор на този регион в продължение на 18 години. Населението на целия регион отправя категоричен призив към Европейския съюз, отправя искания, които ние не можем да пренебрегнем. Жителите на Фукушима се намират в много тежко, много опасно положение. Те имат чувството и до днес, че не им се помага достатъчно. Населението на региона не е с впечатлението, че японското правителство полага достатъчни усилия, за да му окаже закрила като се има предвид, че максималните допустими стойности на радиацията, предвидени от правителството, са много високи. В момента те съответстват на стойностите, които се определят за работещите в най- опасните части от атомни електроцентрали. Това означава, че населението на региона е изложено на много висок риск от ракови заболявания, генетични мутации и други тежки здравословни проблеми за поколения напред. Мисля, че Европа не може да си затваря очите пред този факт. Мисля също, че най-накрая трябва да окажем натиск върху Световната здравна организация така че тя да поеме своята част от отговорността при подобни бедствия. Не можем всичко, цялата отговорност да се стоварва върху Международната агенция за атомна енергия. Трябва да отправим критика и към нея. Тя трябва да бъде разкритикувана от Евратом и от държавите членки за това, че до момента твърди, че положението в АЕЦ Фукушима е под контрол. И до ден днешен японските специалисти не са на единно становище за това какво е положението в руините на атомната електроцентрала. И до момента не е ясно каква точно е радиацията в този район. Във всеки един момент може, ако има земетресение, да се разруши останалата част от атомната електроцентрала, което ще има непредвидими последици. Международната агенция по атомна енергия не може в това положение да поеме отговорност за целия свят. Не можем да допуснем да не се вземат предвид исканията на политиците, на експертите, на населението на региона Фукушима. Те искат от нас да им изпратим международна работна група, която, основавайки се на опита от Чернобил, да може да спаси човешки живот и да стабилизира положението в района на АЕЦ. Най-остра критика от страна на Япония се отправя към изпитванията за оценка на риска. В момента те се извършват и в Япония или по-точно 52 от общо 54 вече са изведени от експлоатация. Експерти от общността Проатом ми обясниха, че ако една година преди бедствието са били извършени подобни изпитвания за оценка на риска, АЕЦ Фукушима е щял да ги издържи и то с много добра оценка. Това показва, че подобни изпитвания не са надежни, те са много съмнителни. Твърдението, че с подобни изпитвания ще допринесем за сигурността на атомните електроцентрали ще бъде подложено на изпитание най-късно при следващото ядрено бедствие. Аз лично се изпълвам с ужас при мисълта, че още някоя атомна електроцентрала няма да издържи при следващо подобно бедствие. Призовавам представителите на комисията много точно да обмислят какво точно може да предложи Европейският съюз. Можем да предложим експертни познания, можем да предложим и опита си от Чернобил. Можем да предложим всичко това, но не и изпитвания за оценка на риска. Благодаря, госпожо Хармс. От името на консерваторите, господин Карим за две минути. Господин председател, позволете ми да започна, както вие направихте, с най-искрени съболезнования и добри пожелания по отношение на всички засегнати от катастрофата преди година повече от 90 хиляди жители, които бяха евакуирани след бедствието, с неохота се връщат по родните си места, тъй като там радиационната обстановка е осложнена. Безпредседентните събития в Япония след аварията в Фукушима изведе на преден план ядрената безопасност Приемаме онова, което се случи в Фукушима много сериозно. Ядрената безопасност е и трябва да бъде най-голям приоритет. Правителствата и промишлеността трябва да изведат полуки за това как да се изграждат нови АЕЦ тестовете трябва да бъдат много строги и да се изведат необходимите посоки. Трябва да помним, че Фукушима показа, че едновременно могат да се случат две природни бедствия. АЕЦ може да устои на голямото земетресение, но не и на високата вълна цунами. Трябва да се изведат полки също така и от реакцията на катастрофата от страна на японските власти това трябва да се прави с отчитане на конкретните особености на всеки обект. Трябва да контролираме ситуацията, но има определени проблеми и някои проблеми трябваше да се решат по по-различен начин. Събитията в Фукушима са урок за всички нас. Нашата оценка обаче трябва да бъде пропорционална и основаваща се на фактите. Ние насърчаваме комисията да изведе максимална пост поука от бедствието в Фукушима с оглед на сигурността и енергийната безопасност. Регулаторните органи и промишлеността трябва да работят в сътрудничество за подобряване на критериите за безопасност. В края на краищата ядрената безопасност е от първостепенно значение и трябва да привлича вниманието. А сега давам думата на колегата Матиас. Благодаря, господин председател. Преди една година ние наблюдавахме е, това трагично съчетаване на тежко е, земетресение, цунами и ядрено бедствие. Изразяваме нашето съчувствие на хилядите жертви, но трябва да е, научим нещо от тези природни бедствия, свързани с генерирането на ядрена енергия. Трябва да избегнем подобни бедствия. Година след Фукушима продължаваме да проектираме и да строим нови ядрени централи е, трябва в съзнанието ни да бъде много ясен образа на събитията от Фукушима, Наказаки и Чернобил. Откриваме дебат, който изобщо не трябваше да се започва. Всички ние трябваше да обсъждаме този проблем за ядрената енергия. Преди няколко години японците смятаха, че без ядрена енергия не може, а сега те не я искат. Не може да се определи цената на ядрената енергия, тъй като тя може да доведе до бедствия за хората поколения напред. Мнозинството в обществеността е против ядрената енергетика, въпреки това всичко не се променя. Имаме 320 хиляди беженци от ядрените, от засегнатите от ядреното бедствие региони в Япония. Там а, зоната все още е опасна всичко е в развалини жилищата са заразени, земята е заразена, водата е ядрена за, заразена. И не може да се посетят руините на Фукушима, така както се посещават руини в Рими. Това са руините на нашата цивилизация. Беше взето решение да се включи една смъртно опасна технология в, плановете за бъдеще. И вижте какво се случи, какво стана в Япония, в други части на света се развиват движения, които казват не на ядрената енергетика. Няма тест, който да може да направи математическо моделиране на онова, което стана в Фукушима. Безопасността е нашият голям приоритет. Благодаря, госпожо Матия. За сега две минути колегата Сперони. Е, Благодаря, господин председател. Трагедията в Фокушима след Чернобил ни напомня, че няма пълна безопасност, когато говорим за ядрени електроцентрали. Случаите, разбира се, са много различни. При Чернобил това бе инцидент, който се случи а, вътре в АЕЦа, а в Окушима причинителят бе напълно от а, с, различно ещество. Това бе за едно земетресение, което нямаше равно в регистрираните в историята за земетресения. И все пак се правят паралели. Има хора, които казват, че предвид на това трябва да се откажем от ядрената енергетика. На няколко места това дори вече стана. Аз обаче мисля, че трябва да обмислим нещата много задълбочено. Трябва да стигнем до корените им в нашите разисквания държавите членки е, имат право да определят националният е, е, енергобаланс и съчетанието на видовете енергия, но аз мисля, че Европейския парламент също има право да коментира този изключително важен въпрос. Благодаря. Сега госпожа комисар Рединг. Уважаеми депутати, е, мина една година от е, ужасната трагедия в е, Япония, една от най-ужасните катастрофи в историята на ядрената енергетика. Това е повод да изкажем съболезнованията си на пострадалите и да направим преглед на полките, които ние сме си извадили и какво сме направили за ядрената безопасност. Много преди Фукушима Европейската комисия започна процес за подобряването на ядрената безопасност с изграждане на устойчиво измерение в европейски план план с важни измерители за напредъка. През 2009 година имаше директива за безопасността, след това 2011 имаше директива за ядрените отпадъци. Нека да припомня и конструктивната роля, която изиграхме в приемането на тези два акта. След Фукушима Европейската комисия започна извършването на цялостна и задълбочена оценка на ядрените реактори в Европа. С това решение бе подкрепено от Европейския съвет и Европейския парламент. Знаете, че от юни 2011 се извършва тези оценки на рисковете на основата на обща европейска методика. Ясно изслушах изказването на госпожа Хармс. Ще предам и посланието на моя колега. А, а, в момента Литва а, извежда от а, извежда, извежда от експлоатация своите ядрени реактори. Всички страни и членки участват в изготвянето на доклади по въпросите за ядрената безопасност. Те се проверяват от другите страни и членки, участват и страни от съседните ни региони, като е Украина. Резултатите от тези партньорски проверки, които са от основно значение за целия процес ще станат ясни през април, след което анализът ще бъде представен от моите колеги в края на юни 2012 година пред Европейския съвет и а, колегата ми ме помоли да уверя Европейския парламент, че в отношенията с парламента ще се действа по същия начин. Ние ще направим преглед за цялостното състояние на ядрената безопасност в Европа и Европейската комисия ще направи предложения от законодателен и незаконодателен характер за подобряване на ситуацията. Такива области на подобряване, като например техническите изисквания, и плановете за действие в случай на аварийни ситуации. Сигурността е важна при оценката на тези рисковете. В съвета на Европейския съюз се създаде група, която да разгледа тези въпроси. Първите резултати от работата и ще се публикуват също през юни. Този доклад ще бъде прикрепен към доклада на Европейската комисия, който ще бъде представен на Европейския съвет и парламента. Всички знаем, че прилагането на последващите препоръки е задача на държавите членки. Но е необходимо да се изградят механизми за наблюдение и оценка, за да сме сигурни, че безопасността наистина се подобрява. Резултатите трябва да бъдат огласени публично, за да може да се гарантира прилагането на всички мерки за гарантиране на безопасността. Комисията ще следи отблизо последващите стъпки. Не на последно място е много важно да се а, укрепи културата на безопасността и подготовката за действие в случай на аварии по цял свят. От самото начало в своята дейност Европейската комисия привлича и съседните страни, защото ние не искаме да вървим напред сами. Ние искаме да разширяваме културата на ядрена безопасност и отвъд нашите граници. Международното международното сътрудничество, особено в рамките на Международната агенция по ядрената енергетика е много важна и ние смятаме, че ще продължаваме да работим в тази посока, за да подобрим ефективността и възможността за прилагане на подобен род мерки за безопасност. Благодаря. С това изчерпваме до дебата по тази а, е, тема. Преминаваме към следващата точка. Общи разисквания за равенството между половете.